както на ниво политическо, така и на ниво сътрудничество с нашите нигерийски партньори. Благодаря ви. Thank you very much, Mr. Commissioner. Благодаря, господин комисар. Преди да преминем към по-нататъчните стъпки, в нашата процедура получих информация, че някой желая да постави процедурен въпрос за това, че не е получил думата при спонтанните изказвания. Искам да кажа, че спонтанните изказвания са възможност, а не право. И преценка на председателя е на кого да даде думата и на кого не. Е, дадох думата е, на е, пет души. Такава е нормалната процедура. Сега, шест различни са проектите за резолюция. Обявявам края на разискванията. Продължаваме с гласуване. Is... Следващата точка от дневния ред е гласуване на шесте резолюции по положението в Джибути. Ще гласуваме и обща резолюция, внесена от пет политически групи. И първо, подлагам на гласуване първото изменение – I put the amendment to the amendment 1 to the vote. Who is for? Моля, онези които са за, да вдигнат ръка. Против. Въздържали се. Отхвърля се. So I put the joint motion for the resolution as a whole. Целият текст на общата проекторезолюция. Моля за да гласувате. Против. Въздържали се. Приема се проекторезолюцията. I have to change the dossier. The next item is Следващата точка е гласуване на шесте резолюции за Нигерия. Те са обединени в обща проекторезолюция, внесена от пет политически групи. Второ изменение поставям на гласуване за против въздържали се приема се изменението. Първо изменение за против, въздържали се. Трябва да проверим, мисля, че се приема, но все пак, за да сме сигурни, моля, започнете електронното гласуване по първо изменение. Прекратете гласуването. Приема се. Split vote on paragraph 18. Разделно гласуваме 18-та точка от резолюцията. Първа част за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Втора част за. Против. Въздържали се. Приема се. Поставям на гласуване текста на проекторезолюцията поименно. Започнете гласуването. Гласуваха ли всички? Прекратете гласуването. Приема се. И така, Благодаря ви, колеги, за участието. А, госп... Момент. Господин Оди, по процедурен въпрос ли искате да се изкажете? Не просто за да запишем нещо за протокола. Е, по протокола от вчерашното заседание. По четвъртата точка от дневния ред проведохме политически дебат относно резултатите от мандата на ирландското председателство и е, постигнатия компромис по многогодишната финансова рамка, но по време на гласуването, по шеста точка от гласуването, аз, прочим, взимам думата по 179 от договора, е, от правилника, се говори за резолюция по равносметката от работата на Ирландското председателство, в това число многогодишната финансова рамка. А ние всъщност гласувахме по политическото споразумение за многогодишната финансова рамка до 2020 година. Не би ли трябвало да се промени протокола, и да не се говори за равносметка от председателството на Ирландия, тъй като в резолюцията се говори единствено за споразумението за многогодишната финансова рамка. Нали? Гласуването бе посветено единствено на многогодишната финансова рамка и на постигнато политическо споразумение, прочем, което е, е, като, като, дори като срокове надхвърля мандата на председателството. Да, ще, ще предам, отбелязвам вашето искане, господин Оди, ще предам по надлежния ред. Господин председател, само няколко думи. Най-сетне хрватският флаг се развя тук в Страсбург пред сградата на Европейския парламент и аз съм много щастлив. Струва ми се, че от 1894 е, година е, не сме преживявали толкова хубави неща. От 1994, е, откакто съм тук, заедно с Ото фон Хасбург, мисля, че нямаше по-щастлива сесия и по-щастлив е, миг от този, в който видях хрватското знаме на пилоните пред Европейския парламент. Много благодаря на всички, поздравявам ви и ви желая много хубави събота и неделя. Председателят казва благодаря ви, но това не бе всъщност е, въпрос по процедура. А, вие ще получите протокола от това заседание. А, и а, знаете какъв е